Well, good afternoon. И така, добър ден. Както знаете, на първо място трябва да приемем дневния ред. Имате ли някакви предложения за него или да приемем проекта? Дневния ред е прият. Сега имаме гости от парламентите <clears throat> от страните от Персийския залив. Ето, това са нашите гости. Бих искал да отбележа тяхното присъствие и да ги почетем. Сега минаваме по първа точка по същество. Обмен на мнения с Хосе Рамос Хорта. Хорта представител на генералния секретар на ОНЕ за Гвинея Бисао, който е бивш президент на Източен Тимур и Нобелов лауреат за мир. Тоест, нашият оратор днес е човек с богат опит, който ще ни говори по темата предвидена в дневния ред и разбира се ще имате време да задавате въпроси и така. Господин Рамос Хорта, имате думата. Господин председателю, уважаеми депутати. Благодаря ви за гостоприемството, което ми оказвате в новото ми качество. Бил съм тук, в тази сграда, по многобройни и различни поводи. Вече 30 години поддържаме контакти и винаги съм се възхищавал на топлия прием, който ми е неизменно оказвам всеки път. Когато а, съм излагал позициите на източен Тимор. Искам да ви разкажа нещо, което надявам се няма да отнеме много време. Преди няколко седмици бях в Давос, разговарях с група европейци, някои е, изказаха благоприятни отзиви за това, че Европейския съюз получи Нобеловата награда за мир. И един от тях каза, кой идиот издигна кандидатурата на Европейския съюз? И ми се наложи да си призная, че лично аз издигнах тази кандидатура председателя Барозо на един семинар в Лисабон не отдавна отбеляза този факт. Знам, че Ана Гомеш е много против. Виждаме тук залата. Защо издигнах кандидатурата на Европейския съюз за Нобеловата награда за мир? Понеже Европейския съюз многократно е бил единствен в ООН, е в Нью Йорк, в Женева, във вече бившата комисия по правата на човека, в защитата на свещеното дело на правата на човека, като е плащала а, тежка цена в двустранните си отношения с редица страни в света. Аз зная, че от Европейския съюз и от тук – идва инициативата за някои от най-плодотворните и творчески договорености. Договор от Котоно, преди това споразумението от Ломе и всички други споразумения от този вид, с изключение на въоръженията. След Втората световна война наистина благодарение на Европейския съюз и а, неговите институции мирът беше запазен. За това аз написах едно много подробно експозе на мотивите си до Нобеловия комитет в Осло. Аз а, съм от малка страна, отдалечена, непозната за мнозина. Прецених, че ако кандидатурата бъде издигната от европеец ще се сметне за предубедена. Но ако тя дойде от а, е, външен наблюдател, тя ще натежи много повече. И сега а, е, преминавам към Гвинея Бисао. Когато генералният секретар на ООН Бан Кимун ме помоли да бъда негов специален представител за Гвинея Бисао, той заяви – ще издигнем статута на мисията на ООН в Гвинея Бисао до равнището а, на заместник на генералния секретар а, на ООН. Провеждал съм многократни а, срещи в, в Нью Йорк, в централата на ООН, както и с ръководството на Европейския извинете, на економическата общност за Западна Африка, ЕКОВАС, на общността на португалоговорящите страни е, в Африка и редица други. Всички отбелязват, че международната общност за сега не успява устойчиво да ангажира Гвинея Бисао в общи действия в добри и лоши времена. Когато времената са трудни, не можеш да си прибереш багажа и да избягаш. Точно тогава е най-важно да останеш на място и да помагаш. О, не винаги е имало ограничено присъствие в Гвинея Бисао, за това генералният секретар реши а, да издигне равнището на а, мисията до най-високо политическо значение, равностойни на а, мисиите, примерно в Мали или в Афганистан – Съвета за сигурност на ООН също поиска от мен да направя преглед на досегашните действия на мисията и да предложа през май, ако е необходимо, да се преобразува по един или друг начин присъствието на ООН в Гвинея Бисал. бих искал да направя едно съдържателно а, предложение, което да доведе до съществена промяна, до плодове от а, усилията, а, които толкова много са желани от гвинейския народ. До сега не сме имали необходимите средства за поддържането на мисията, но без такова обезпечаване мисията е обречена на неуспех – и това ще дискредитира ООН в очите на хората, защото те съвсем основателно ще си, ще си зададат въпроса какво правите тук? 40 години минаха, а все още има край на нищета. Провал на политическото ръководство на страната, да, но може би и провал на международната общност. Вчера имах среща в главното командване на въоръжените сили и излязох почти съкрушен. Как е възможно така нечовешки да се отнасят към живи хора? Спалните помещения, така наречената клиника, всички останали помещения са в отвратително състояние. Това е позор за политическото ръководство на страната и за всички, които трябва да поемат е, отговорност на челните редици. Но всички, които претендират, че помагат, също трябва да поемат отговорност. Защо до ден днешен за войниците няма достойни човешки условия за живот? Отношението към тях е нечовешко, ако погледнем спални помещения, кухни, сервизни помещения и всичко друго. Аз искам да говоря истината и ще я говоря навсякъде. Аз не искам да чета чужд сценарий. Аз не искам да подписвам доклади, в които не вярвам. Защото и генералният секретар, и всички останали трябва да знаят истината. С тази оговорка поставям въпроса, какво е положението в Гинея Бисао днес? Гвинея Бисао не е Мали, не е Конго, като цяло има спокойствие, няма остра конфронтация между двете страни. Разбира се, държавата не функционира, армията редовно се намесва в дейността на гражданското правителство, но пък от друга страна граждански правителства едно след друго не успяват да изпълнят задачите си. С международна координация надяваме се, че сегашното ръководство на Гвинея Бисао с законно избрано Народно събрание ще успее до края на март да разработи пътна карта, която да очертая подготовката за произвеждането на избори в Гвинея Бисао в късната есен. Това беше споразумението, постигнато в Кот Дивуар. Това беше очакването на Европейския съюз. Това е и моето очакване. Ще работим съвместно за произвеждането на свободни, демократични избори до края на годината. Моето предложение обаче е да преосмислим понятието преход. Традиционно преход се възприема като понятие, което означава подготовка на избори и произвеждане на избори. Но за мен прехода обхваща един по-дълъг период. Не само произвеждането на изборите, но и периода след тях. Формиране на легитимни демократични структури от партии, които напълно осъзнават предизвикателствата и отговорностите си без да има губещи. Партията победител следва да покани втората и третата а, в едно отворено, приобщаващо правителство за следващите 3 до 5 години. Знае, че на думи това звучи много по-лесно. На практика е много трудно да се намери един харизматичен, решителен, демократичен министър-председател, който да покани за широко политическо представителство останалите партии в коалиционно правителство. Насякъде по света още по-малко в Гвинея Бисао, но това е предизвикателството пред политическите лидери. Втората фаза на този преход бих нарекал възстановяване повторно съграждане на държавата, ако щете, защото буквално всичко трябва да започне от нулата. Предизвикателството пред е, гвинейските ръководители е да осъзнаят и приемат досегашните предизвикателства и да приемат международната помощ с пълно реорганизиране, примерно на финансовата помощ с помощта на експерти от Международния валутен фонд, Световната банка или двустранни партньори. Надявам се, че Европейския съюз, който много щедро се ангажира се с Гвинея Бисао, да продължи да работи така. Разбира се, санкциите бяха неизбежни с оглед на развоя на събитията, но вие постъпихте правилно. Вие не спряхте програмите, от които пряко се ползваха обикновените хора. И затова моят призив е през този период да продължавате и да разширявате програмата с структури на гражданското общество, неправителствени организации, ако смятате, че има условия да взаимодействате и с фактическите власти. Но освен властите, имате неправителствените организации, ООН, църквата. Аз съм там. Можете да намерите начини да взаимодействаме, за да създадем условия за стабилност, така че да се произведат спокойно изборите. И сега няколко думи искам да кажа за организираната престъпност и наркотиците. Световните медии преди да отида в Гвинея Бисао, пишеха как Гвинея Бисао се превръща в наркодържава, център на бизнеса с наркотиците. Категорично съм несъгласен с всякакви такива твърдения. Никой до сега, включително и специализираната служба на ОНЕ за борба с наркотиците, не може да ме убеди, че Гвинея Бисал отговаря на определението, което класически възприемаме за нар наркодържава. Няма на място признаци за подобна квалификация. Има един човек, който е набеден, че е краля на наркотиците. Той живее е, вън от е, столицата, но близо в нея. Къща с е, високи зидове, с е, един е, впечатляващ луксозен автопарк. Той е командващ на въоръжените сили на Гвинея Бисао. Оговорихме се, обаче ми направи впечатление. Каква е къщата? Всички твърдения за зидове, за сараи, за луксозни а, а, постройки се спукаха като сапунен мехур. Най-обикновена къща, кирпичена само с циментова замазка отвън. Ни, никакъв, никаква следа от луксозните автомобили, за които се говори. С това не искам да кажа, че в Западна Африка няма проблем с наркотиците и организираната престъпност. Има, но нека да бъдем откровени. Наркотиците продължават да се произвеждат в Южна Америка, Колумбия, Перу. Оттам по въздух или по море стигат до Западна Африка, до Гвинея Бисао, до Мали или до друга крайбрежна западноафриканска страна. Транзитно през Мавритания и Марокко наркотиците стигат до Европа. Епицентровете са два. Южна Америка и Европа. И ако те с мощния си флот, с всички средства, с които разполагат, не могат да се справят с производството на а, наркотици в Южна Америка. Ако в Европа, чрез а, образователни, информационни, превентивни мерки не може да се сложи край а, е, на разпространението на наркотици, защо продължавате да обвинявате Африка? В Южна Америка и в Европа трябва да се работи. Западна Африка, Гвинея, Бисао, включително, не бива да а, продължава да изложи на все по-голямата опасност да падне в капана на организираната престъпност. Както е отбелязано и в доклада, положението е достатъчно сериозно, за да изисква превентивни мерки. И резултати могат да бъдат постигнати, ако енергично се ангажират и европейските страни. Ако се помогне на Гвинея Бисао да организира малко, но ефикасно действащо крайбрежно патрулно звено. Знам, че е, някой не обича да се говори за незаконен риболов, защото кой се занимава с него? Европейците. Но трябва да има граничен контрол по море, защото десетки милиони долари по този начин изтичат от Африка чрез незаконния риболов. А трябва да добавим и организираната престъпност, и наркотиците. Гвинея Бисао може да бъде оазис на спокойствието. Няма етнически конфликти, няма религиозен екстремизъм и фундаментализъм. Трите големи религии мирно съществуват съвместно и могат да бъдат модел за всички останали страни протестанти, католици и мюсюлмани, които са мнозинство, съжителстват мирно. Така че, господин председателю, уважаеми а, членове на парламента, бих приключил своето изказване с един призив към вас. Ако има средства, предназначени за Гвинея Бисао, но съгласно вашите правила спрени поради преврата или насочени към други кризисни момент, моменти и а, страни като Мали, да бъдат разпределени. Ако нямате доверие в страната, разпределете ги на мен, на специалния представител на генералния секретар на ОНЕ или на УНИЦЕФ, на когото и да е, ако нямате доверие на мен. Но нека тези средства да бъдат в Гвинея. Благодаря и Бог да ви благослови. Uh, Благодаря. А сега Даваме думата на колегите да се изкажат. Господин Салафранка е първият оратор. Господин Салафранка. Благодаря, господин председател. Господин Орта, добре дошли отново в парламента. Ние сме говорили много пъти заедно и ви желаем всичко хубаво, всичко добро за вашият Съвършия мандат. Историята на Гвинея Бисал от независимостта от Португалия е една много сложна история. Имаше няколко президента, някои от тях не можаха да завършат мандата си успешно. А през 2009 година президента бе убит. След това имаше друг атентат, преврат, имаше стачка. Вие много точно описахте ситуацията в страната. Това не е мали, така е. Но от друга страна не бива да забравяме, че съществуват определени сравними качества с Мали и Мавритания. И това казаха и Обединените нации. От 2004 година има преразпределение на маршрутите на наркотиците през Персийския залив и някои страни използват тези маршрути, някои картели също. Афганистан, Пакистан, Китай, Лаос и други е, държави преразпределят маршрутите на хероина и на други наркотици. Някои говорят за Квинея Бисал като за държава на наркотиците. В момента въпросът е как да пристигнат тези наркотици в Европа през маршрути минават през Испания и през други страни, но така или иначе ние трябва да анализираме по-добре ситуацията. Южният Атлантическо крайбрежие е много важно за сигурността и мира в Европа, в света също така. И глобалната криза влияе върху тези региони. Европейския съюз би трябвало да подкрепи усилията на ОНЕ в тази страна. И то в тези две фази, за които вие говорихте. А именно връщането към нормално, нормалното състояние, подкрепа за изборите. И тук бих искал да ви попитам за конкретни данни относно бъдещето след изборите в страната. Сега, изборите, това е наистина изходната точка за бъдещото развитие. Не, не края, вие имате голям опит в такива ситуации, в ситуации на възстановяване на държавни институции и съграждане на нова държава. Това е моят въпрос. На следващо място, вие говорихте за военните, за, за този, за главнокомандащия на въоръжените сили, който живее много скромно, но каква е всъщност ситуацията? Има сигнали, че търговията с кокаин минава през Гвинея Бисао. Това е информацията, с която разполагаме. Какво може тук да направи Европейския съюз? за да помогне на тази страна. Има препоръки на ОНЕ в доклада, тях ги знаем, но освен тях, какво може да направим? Thank you very much, Mr. Mrs. Gomes, please. Благодаря, госпожа Гомеш има думата. Благодаря. За мен е голямо удоволствие да ви посрещнем тук отново и е чудесно, че имате такъв голям опит в международните дела, който ще използвате в бъдеще. И ще работите от, имате, от името на ООН в Гвинея Бисао. Имам три въпроса, на които искам да се спра. Както каза господин Салафранка, ще съм благодарна, ако ни кажете нещо по-подробно за геополитическия контекст в страната и как ще се развива страната в този контекст. Ние осъзнаваме факта, че има битки за власт в страната и това влияе върху цялостното положение в държавата. Економическата общност на държавите от Западна Африка има влияние в страната, но и други държави съседни на страната имат интереси и може би искат да дестабилизират вътрешната ситуация. Поради ресурсите на страната, поради ресурси в области, които са демаркирани в момента. Освен това, въпроса за тероризма, който се разпростира в цялата област, в целия регион. Пиратството, например, е, то не се съсредоточава само в Индийския океан, то се раз, разпро, то се разпростира и в залива на Гвинея Бисал. Такива тези аспекти ме вълнуват. И Ако погледнем за, ако погледнем втората фаза на изборите, какъв е според вас обхвата на тези избори? Това е това е страна, която е част от международни споразумения как, въпросът ми е, как ние като европейски депутати може да помогнем в целия този международен контекст? И накрая въпросът за финансирането на вашите действия и на действията, които смятате да предприемете. Въпросът ми е дали планирате срещи с Лейди Аштен и комисар Пирбалкс. Доколкото зная, средствата са съсредоточени във фонда за <clears throat> развитие и оттам могат да бъдат насочени към Гвинея Бисал. Доколкото зная, в края на тази година може средствата за Винебисел да се деблокират, да се размразят. Във всички случаи, какви са според вас действията от страна на Европейския съюз, които могат да се предприемат в унисон с действията на ОНЕ? И още нещо. за реформата на въоръжените сили. Това е сериозен проблем. Има инициативи от страна на Европейския съюз, но въпроса за сградния фонд, например, смятате ли, че Европейския съюз може да помогне с военни мисии? именно в обновяването на сградния фонд в страната. Благодаря, господин Тано. Благодаря, господин председател. Аз като малък бях възхитен от страната. Първата ми среща с нея са марките, които събирах като малък. Имаше, естествено, зная битките с Португалия, с Индонезия. Освен това, участвах в, в, в изработването на доклад за е, рок, за африканския рок, така че региона ми е познат. Въпросът ми е, като докладчик, по този доклад и като докладчик по човешките права. Как смятате, какво е вашето отношение за връзката между тероризма, ислямистския тероризъм и маршрутите на наркотиците? Вие казахте, че за религиозния мир, който цари в страната, това е интересно, но въпреки това Сомалия, Алшабад, тези маршрути, свързани с пиратските действия, смятате ли, че има връзка между търговията с наркотици, ислямистския тероризъм и търговията с хора. Или това е просто измислица. И накрая малко провокативен въпрос, като имаме предвид проблема с наркотиците. Как смятате, дали е разумна идеята употребата на наркотици да се декрим... декриминализира, да не се наказва? Благодаря. Следващият колега. Благодаря. И за мен е огромно удоволствие да ви посрещнем тук. В този парламент ние вярваме, че поемате тежка задача на плещите си с огромна отговорност. През 2012 година парламентът прие резолюция, подписана от различните политически групи в парламента, включително и Ана Комаш се подписа. Това беше резолюция за Гвинея Бисал – и в този контекст ви моля за описание на ситуацията в страната по отношение на хуманитарната ситуация. Как изглежда хуманитарната ситуация в страната? Какво е положението на вътрешно разселените лица? Има ли риск с продоволствието, с сигурността и безопасността. Е, с хуманитарната помощ е нещо много важно за Европейския съюз. И въпросът ми е каква, как виждате ролята на Европейския съюз в възстановяването на държавните институции на страната и по принцип на страната като цяло? Имаме възможност да окажем такава помощ. Знаем, че в момента средствата са замразени. Въпросът ми е, има ли гаранция от Европейската комисия, че парите, които бяха предназначени за гвинея Бесал, ще бъдат използвани за възстановяване на страната, няма да бъдат пренасочени. И по-точно за справяне с сериозната хуманитарна ситуация. И на следващо място е изборите. Вие говорихте за двете фази. Въпросът ми е насочен към първата фаза, а именно техническата и технически и материален аспект. Вероятно нямате дата за, да, данни за дата за изборите, но Как виждате ролята на Европейския съюз? в обучение, така да се каже, образоване на хората, на, на гражданите на Гвинея Бисал за участие в изборите. Милан Мон. Благодаря, господин Орта, за вашето посещение днес и благодаря за вашата презентация. Мен ме интересува по-скоро втората фаза на възстановяване на държавата, а именно в нещата, за които вече бе говорено, наркотиците, организираната престъпност. Вчера също чух съобщение за търговията с наркотици. Казва се, че Гвинея-Бисао е център за търговията с наркотици в Африка. А вие казвате, че положението е преувеличено и че ситуацията не е толкова драматична. Значението на Гвинея-Бисао за търговията с хероин не било толкова голямо. Аз подготвям доклад за атлантическите за отношенията, за отношенията между Европейския съюз и Латинска Америка, Африка и САЩ. Затова ме интересува тази ситуация. Освен това, искам да спомена тук и плана за действия за борбата срещу търговията с наркотици. Това беше инициатива, на економическата общност на държавите от Западна Африка, на Африканския съюз. Вие казвате, че кокаин се произвежда в Латинска Америка, а пък потребителите са главно САЩ и Европа. Добре, но в Западна Африка там също има доста доста голямо количество наркотици, които се преразпределят. Може би тези наркотици не идват директно от Гвинея Басал, но от Гвинея Бисал във всички случаи има, игра определена роля. Опасявам се, че в Африка, в Западна Африка и в Гвинея Бисал може би не се употребяват много наркотици, но се търгува с тях. Spanish, but uh, I, I would probably get things confused, uh, switching from one language to another. So forgive me, I will. Ще продължа на английски, за да не сменям езиците, за да не се обърквам. Сега по отношение на датата, за избори. Економическата общност на държавите от Западна Африка, заедно с Котевуар, излязоха с изявление по повод на Гвинея Бисал относно изборите. Те очакват изборите да се случат тази година през ноември или декември. След е, връщането си в Бисал, аз ще имам среща, срещи с представители на Африканския съюз, на економическата общност на държавите от Западна Африка, на общността на португалски говорещите страни. Ще имам такива срещи. Ще разгледаме това изявление, защото трябва да работим и да укрепим регионалните организации. Понякога има разнообразни мнения, стратегии, но по принцип мисля, че всички сме на едно мнение. О, не, Генералния секретар и вие да укрепим регионалните, че е необходимо да укрепим регионалните организации, за да се преодолеят местните предизвикателства. И така, ще видим каква рамка може да се изработи. След това ще се свържем с политическите ръководители, с Националното събрание на Гвинея-Бисао и ще направим график за изборите. Както казах и преди това, надеждите са до края на март. Правителството и законно избраният парламент да изработят пътна карта за изборите. През май ще има нов ще има ново, по-широко включващо правителство. Сега има преходно правителство. Аз винаги съм подчертавал че съмнението и различията между политическите партии трябва да се преодолее. Обвинения биват хвърлени върху печелившата партия, че е структурирала изборите. Но смятам, че трябва да използваме времето до изборите, разумно. Какво имам предвид? Да се направят ясни правила, изборни закони, да се одобрят от националния, националния парламент. Това е важно. Администрацията на изборите не е непременно вътрешен въпрос. Трябва достоверни институции, които да проведат изборите. Хубаво е ОНЕ да ръководят целия процес и особено ако успеем да получим това съгласие, съгласието на политическите партии да има едно широко правителство без губещи, да има коалиционно правителство за следващите няколко години, да има един добър климат, прозрачен климат за изборите. Това би било чудесно. Сега за реформата в въоръжените сили. Аз говорих с ръководството на армията и казах, че е много нужно армията да се реструктурира. Из, из, езикът на миналото който се използваше, беше реформа на въоръжените сили. Аз и предпочитам термина модернизация на структурите на армията. Защото хората, с които се работи, това са ветераните, това са основателите на независим, независимостта на Гвинея Бисао. Вие ги поглеждате, това са хора на 50-60 години и виждате историята на страната. Не може е, тези хора да не бъдат взети предвид, когато се говори за въоръжените сили. Те се свързаха с мен и аз им казах, след три месеца представете ми вашата миз... ви... визия, базирана на предизвикателствата, на ваш анализ, как виждате а, въпроса с сигурността, с традиционната сигурност, с нетрадиционната сигурност. Но им казах, трябва да потърсим и баланса между вашата визия и ресурсите на страната. Защото може да имате определени нужди, но нямате ресурсите и тогава не може непрекъснато да се разчита на външна помощ. Трябва да се намерят други източници из, отвъд полицията, отвъд армията. Особено когато става дума за нетрадиционните заплахи. И така, моето становище е, че ще трябва да работим с тези хора с цел модернизиране и реорганизиране на въоръжените сили на Гвинея Бисао. Всичко това са приоритетни въпроси. И се надявам, че Европейския съюз по, по този, в този смисъл може да стъпи на едно проучване, което вече е факт. Ангола бе направила такова е, проучване, заедно с економическа точност на държавите от Западна Африка и има препоръки как да се помогне на ръководителите на въоръжените сили и как да се изработи един разумен план за реформа във въоръжените сили. Но наистина тук става дума за реорганизация на цялата държава. Не може да се говори само за армията, не може да се говори само за съдебната система, за финансовия сектор или медиите. Цялата държава, за цялата държава става дума. Сега за наркотиците и другите видове организирана престъпност. Не казвам, че няма проблем. Естествено има проблем в цяла Западна Африка. Международната общност трябва да помогне, защото особено Европа трябва да помогне, защото вие страдате от цялата ситуация. Е, даже Сенегал, която е една, най-добре, една от най-добре функциониращите държави в Западна Африка е засегната. Тя има радарна система, която засича всичко, което влиза от морето. Добре, но а, какво може да се направи в Винея Басел? Може да се създаде една такава радарна система, която да засича корабите може да се опитаме да получим съгласието на властите на Гвинея Бисел. Това би било една стъпка, докато може да се реорганизира морската, е, да се организира е, да се реорганизират морските въоръжени сили. Това може да е част от помощта от Европа, да има части от флот, флоти, които да са базирани някъде наоколо в крайбрежните води. На Гвинея Бисал може да има бази, да речем, в Гвинея Бисал, където в същото време ще се провежда обучение, ще се провежда възстановяване на инфраструктура и ще се помага на, на, на тези хора да осъществяват надзора. Така, може би, ще може да се намали до голяма степен организираната престъпност в региона. Не мога да коментирам как а, да се каже противоречащите си е, виждания, интереси на различните страни в региона по отношение на Гвинея Бисал. Може би, когато приключи мандатът ми като специален представител на главния секретар, ще мога да напиша нещо по въпроса. Това, което съм в състояние да кажа в момента, е, че дори са в общността на а, държавите, в които се говори португалски, няма единодушие за това как да се гради в Европа, в Гюнебисао. Няма единодушие между ЕКОВАС и Европейския съюз. Даже вътре в Европейския съюз няма единодушие, няма единно становище вътре в комисията. Съвсем а, естествено е, че между 15-те държави и членки на ЕКОВАС има различни становища. Това, което ние можем да се опитаме да направим, е да работим заедно с тях, независимо от индивидуалните им интереси и възприятия по отношение на Гвинея-Бисал, да се опитаме да ги ангажираме а, и да ги накараме да проявяват уважение към Гвинея Бисал. Това не е Конго. Това не е Мали. Ако не може да бъде решен проблемът а, с Гвинея Бисао или проблемите там, а, ще можете ли да решите проблемите с Мали? А, всъщност военните никога не са поемали властта в Гвинея Бисао. Никога военните не са поемали властта пряко опитвали са се да оказват влияние, но в крайна сметка са давали властта на група граждански лица. Там няма гражданска война. Опитват се да се е, дистанцират и гражданите от тези, които са ги издигнали на власт. Всъщност сегашният президент не искаше да поеме отговорност. Той е член на политическото бюро във всички случаи всички се опитват да работят е, за, за благото на страната. Беше зададен въпрос е, за декриминализирането на употребата на наркотици. Това не е въпрос, по който съм правил проучвания и бих предпочел да не му отговарям. Честно казано, никога не съм мислил по този въпрос. По отношение на хуманитарната страна на проблемите, продоволствената сигурност, да, там има крайна бедност, недохранване, по-голямата част от населението няма достъп до чиста вода. Доколкото липсват политически договорености, които да са приемливи, бих настоял бързо да задействате своите механизми за подпомагане чрез е, моя офис, чрез УНИЦЕФ, чрез програмата за храните на е, Световната програма за храните, защото е, всъщност там има структури, които имат присъствие на цялата територия на страната, но са с много ограничен бюджет и се справят блестящо при извънредно трудни условия за чужденците, които работят на място. За това бих пледирал да помислите Ако не можете да окажете бюджетно подпомагане на а, правителството, да работите заедно с международните и националните неправителствени организации и е, с е, специализираните агенции на ООН, които вече работят на място. Мисля, че успях да отговоря на почти всички въпроси. Сега ще погледна дали не съм пропуснал нещо. Да, благодаря ви. Well, thank you. Председателят, благодаря ви сърдечно. Мисля, че това беше много полезен обмен на виждания и категорично бе възможност за нас да чуем информация от първа ръка за положението в този район. Много сме ви благодарни за това, че е, споделихте това, което знаете с нас, отговаряйки на нашите въпроси. Благодаря, господин Хорта. Пожелавам ви успех.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 Въздържали се. Приема се. Изменение 6. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Номер 8. Изменение номер 8 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 против, въздържали се, приема се. Uh, okay, so I am told you know that we, we should have voted 16 2 Трябвало е да гласуваме 16-то изменение също, защото 14-то бе отхвърлено. Връщаме се на изменение 16-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега преминаваме към компромис номер 3. За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 Now, we go to the second vote. Преминаваме към второто гласуване. Споразумение между Европейския съюз и Китай. Трябва да гласуваме окончателно, начало на гласуването. Has everybody voted? Гласуваха ли всички? Имаме двама гласуващи без карти. Край на гласуването. 28 за. Благодаря ви. Господин Танък, поздравление. Okay. Now, are we here?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 Председателят на делегацията, госпожа Мариса Матиес, не е тук. А всъщност тък му идва. Нека изчакаме няколко минути, докато влезе в залата и заеме мястото си. Eh е, no, Well, you know, I have to announce you... И така, сега трябва да обявя, че с оглед на ускорената работа по а, дневния ред, а, разговорът ни с господин Рупърт Джой, а, новоназначен ръководител на делегацията на Европейския съюз в Марокко, ще започне не в 5.30, а в 5 часа, което е добра новина. Thank you. So we are waiting for Mrs. Marisa.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 Okay. So, next item is the debrief of Mrs. Uh, Matia. Следващата ни точка от дневния ред е информация от госпожа Мариса Матия за 11-та е, интерпарламентарна среща Европейския съюз Ливан, е, проведена през февруари. Госпожа е, Мариса Матия е заместник председател на групата за приятелство с страните от Машрек. Много голям интерес предизвиква въздействието на сирийската криза върху Ливан, както и развоя на политическите събития. Така че, госпожа Матиас, имате 5-10 минути да се спрете на тези въпроси и всякакви други, които искате да споделите с нас. Заповядайте. Благодаря. Аз много се извинявам, че по-късно дойдох. Мислих си, че ще започнем в 4.30, но така или иначе сега съм тук. Ще кажа няколко думи за делегацията и е, ще се спра на тези два действително основни въпроса, е, с които се занима делегацията през е, двудневното си посещение в Ливан. Бяхме там 11-15 февруари. Имахме възможността да се срещнем с президента, с председателя на парламента, с представители на Министерство на външните работи, вътрешните работи, социалната политика, ръководители на политически партии, членове на Комитета по външна политика и права на човека, както и с главнокомандващия и държавен глава. Имахме възможност за срещи и с няколко неправителствени организации, главно работещи с сирийските бежанци, както и неправителствени организации, които работят по изборната реформа. Бих искала да споделя няколко думи за общата картина – в страната. На делегацията беше пределно ясно, че атмосферата, в която се проведоха срещите с нас, беше много откровена. Всички наши събеседници подчертаха общото си убеждение – че съществува атмосфера на политическа стабилност, сигурност и усилия от страна на всички партньори да се постигне национално единство в Ливан. Тази позиция се провокира и от положението в Сирия. Ливанските власти, знаете, един а, момент взеха решение за разграничаване от а, положението а, в Сирия. Имаше разединение а, между политическите сили, но според мен беше направен един много успешен опит да се запази единството и суверен... суверенитета на страната като най-важни приоритети. Това е общата е, обстановка. Това е политическия пейзаж, на фона на който се развиват е, събитията във вътрешно-политически план. Както и вие споменахте, разговаряхме главно за възможностите за изход от е, кризата в Сирия. Ливан е единствената страна, която остави границите си напълно отворени за бежанци. И сега има около 280 хиляди бежанци в Ливан. Средно 3000 бежанци всеки ден пристигат в страната и е изключително трудно да се работи, защото има не само физически ограничения за поемане на повече бежанци, но липсват и средства за преодоляване на хуманитарната криза. Ние не смятаме, че положението ще се промени през едните седмици и месеци, за това този въпрос стои на вниманието на политическите власти, неправителствените организации, международните организации, които работят по места. Този въпрос има отношение към международната общност. За това той трябва да бъде анализиран много внимателно и да се намерят начини за подкрепа, защото дори Пристигащата сега хуманитарна помощ не е достатъчна за справяне с огромния приток на бежанци. Що се отнася до изборите, много откровена дискусия проведохме. Говорихме за изборния закон, понеже има няколко предложени законопроекта. Знаете, че са планирани за юни изборите. Внесени са няколко законопроекта, както казах, но парламентът не заседава в момента. Избрана е специална подкомисия по изборната реформа. Тя не е приключила работата си. Мандатът ти е да приключи изцяло дебатите. Обсъждат се две системи, пропорционална и мажоритарна. Точно след посещението на нашата делегация в специалната подкомисия се проведе гласуване. Мнозинството гласува в подкрепа на пропорционалната система. Но Разискванията не са приключили. Така или иначе, в комисията гласуването е факт и ще видим дали ще е възможно през следващите няколко седмици и месеци да се произведат изборите, така както те са планирани за юни. И още един въпрос, на който искам да се спра съвсем накратко – участието на жените в политиката и представителство на жените в политическия живот. Това беше един от въпросите, който нашата делегация постави на цяла поредица срещи. Важни са и проблемите във връзка с независимостта на съдебната власт. Но това са само най-общите насоки на нашата е, работа и съм готова да отговоря на всякакви конкретни въпроси. Благодаря. Благодаря, господин Кирилов. Much, Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчика за изнесената информация. Разбира се, съвсем Основателно е да се поставят всички тези въпроси, включително независимостта на съдебната система, правата на жените и така нататък. Но има един много належащ въпрос и аз не знам дали той е бил обсъждан по време на вашето посещение. Както ви е известно, след събитията в Бургас миналото лято, след атентата на летището в Сарафово, След проведеното разследване, българското правителство в сътрудничество е, с разузнавателни служби от редица страни в света заяви, че може би Хизбола има връзка с атентата – Атентатът можеше да доведе до още по-трагични последици, но така или иначе имаше жертви, имаше ранени, имаше убити, тъй като беше взривен автобус. Положението е трудно, защото Съединените щати и е, Израел заявиха, е, че са абсолютно убедени, че Хизбола стои зад е, този атентат и сега се оказва натиск върху Европейския съюз Хизбола да се включи в списъкът на терористичните организации. Обсъждали ли сте този въпрос и какви са вашите впечатления? Защото, както казах, въпросът е много сериозен, много сложен, допускам, като имаме предвид сегашната политическа обстановка в Ливан, пък и в Сирия. Но така или иначе, въпросът трябва да се решава. Благодаря. Господин Марио Давид. Uh, uh, Благодаря. Говорим за Ливан, за Близкия изток. И не знам дали имахте възможност, господин председателю, да обявите преди гласуването, че имаме гости. Членове на секретарията на парламентите на страните от Персийския залив. Искам да благодаря на Мариза за споделените впечатления от посещението на делегацията. Много положителни са отзивите за посещението. Разбира се, има редица тревожни моменти, най-вече обстоятелството, че има огромен приток на бежанци в Ливан. От друга страна, ливанските власти не искат е, да им признаят статут на бежанци е, при военновременна обстановка – и не знам как може да се подпомогнат властите, за да се облегчи, да се смекчи много тежкото положение на, стран... на страната и на бежанците по места. Мисля, че трябва да помолим баронеса Аштън да изрази каква е позицията на Европейския съюз по този въпрос. Тя многократно говори пред министрите на външните работи, но би трябвало и тук да чуем тази позиция. Ако ме питате за личното ми мнение, много трудно ми е да съм категоричен. Всички улики сочат към Хизбола. От друга страна, Хизбола има представители в правителство, с което поддържаме приятелски отношения. Та, трябва да бъдем много премерени в дискусиите, които очаквам с голямо нетърпение. В тях ще избистрим общата си позиция. Лидерът на едно от големите европейски политически семейства – получава много а, положителни коментари в а, сайта на Хизбула. Пояснявам на колегата отзад, който ме пита, казва оратора, че това са социалистите. And, uh, and, uh, the... Но има и друг въпрос, на който трябва да обърнем внимание. Това е бъдещия изборен закон. Няма значение каква ще е системата. Мажоритарна, пропорционална, спечелия най-много гласове, печели целият избирателен район или каквото и да е. Може да се окаже председателя на парламента да е от Хизбола, ръководителя на правителството от друга партия, но демографската ситуация в страната рязко се промени след приемането на новата конституция. Ние високо ценим демократичните принципи, но друг е въпросът каква е конституционната уредба. И още един въпрос, за съжаление, почти се забравя днес, включително и от е, международната общност. Това е сътрудничество между ливанските власти и а, е, Международния специализиран съд по а, е, делото Харири. Мисля, че не бива да забравяме и този въпрос. Благодаря. Госпожа Декайзер. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател, Най-напред искам да се извиня на Мариза Матиас за това, че не бях в залата, когато тя се е изказала. Е, мислех, че започваме в 16.30 и за това бях останала изненадана. Имам а, няколко дребни въпроса. Може би първият е бил разяснен от Мариза. Е, в какво се изразява в момента вотът е, по избирателния закон? Искам да знам дали на този етап ливанците вземат предвид препоръките на предходната мисия а, е, във връзка с посещението на Салафранка. Защото а, тук не става дума дали да акцентираме върху един или върху друг избирателен район, а за това дали препоръките, които Европейският съюз е направил, са били взети предвид. Това ще е важно и за бъдещите избори. Вторият въпрос е следният. Ако тези избори се произведат, те ще се осъществят при едни извънредно деликатни условия а, е, има война в Сирия, а, е, на която не се вижда краят. И на мен ми се струва, че а, е, Ливан държи на Башар Аласад Хизбула, като че ли остава на негова страна. И има а, десетки хиляди, ако не и сто хиляди а, сирийски беженци, които са във вътрешността на Ливан. Отежнява е, се, се все повече ситуацията в Триполи, е, на север, е, защото последните дни в северната част на Ливан имаше сблъсък. Това превръща ситуацията в много деликатна а, такава и а, това несъмнено ще се отрази на изборите. Дори а, въпросът за Хизбола да интересува всички ни и всички ние да искаме наказателният съд да се произнесе е по случая с Рафик Харири, не ми се иска е, да е, добавяме е, въпроса за добавянето на Хизбола в списъка с терористични организации към този нар с безбройно много семенца, ако мога така да се изразя. ние сме свидетели на това, че правителството е удържало положението, въпреки че повече или по-малко е на страната на а, Сирия. А, ще бъдат ли произведени изборите в спокойна обстановка? Е моят въпрос и този, който вече зададох пък, дали препоръките на Европейския съюз са намерили отражение в новото законодателство за произвеждането на изборите или пък напротив изобщо не са намерили отражение? Благодаря, господин Танък. Благодаря. Сега, въпросът за Хизбола. Е, ние имаме Нямаме точна стратегия по отношение на Хизбола, но трябва да се направи ясна, ясно разграничение между определени организации, на кого да помага Европейския съюз. По отношение на атентата в България зададох въпроса, защо наистина не се забранява цялата организация, която може би е отговорна за смъртта на е, невинни терористи във Варна. Но един друг въпрос към моя колега. Въпроса за това дали е имало дискусия за Сирия и какво е становището на политическата класа в Ливан по отношение на режима в Дамаск и режима на режима, в, в, в който са загубени определени провинции, режима на Алсад. Е, каква е връзката между Бейрут и Дамаск? Мерси, господин Патеринг председателя на групата за Близкия изток. Благодаря. Аз преди няколко седмици бях в Ливан и моята оценка е, че Ливан е повратна точка за много от проблемите в Близкия изток. Първата ми забележка. И аз правя препратка към това, което каза господин Кирилов. Независимо какво правим и как действаме, то трябва нашите действия да почиват на истинността. Трябва да се знае какво се е случило. И ако нашите американски приятели казват, че имат доказателства, че Хизбула е убила израел, израелците, то тогава трябва да имаме достъп до тези доказателства. Ако наистина Хизбола е виновна, то това трябва да има последствия. Това е ясно. И ясно е колко е важна Хизбола за мирния процес, за вътрешната стабилност в Ливан, но също така и за мирния процес в Израел. Знаем за тесните връзки с Сирия, с Иран. Въпреки, че много неща се случват в момента, но мащаба трябва да е истината, трябва да, се, да е ясно, съвсем точно трябва да се знае кой е убил израелците в България. Това е в наш интерес, а също и в интерес на България, защото това се е случило в, на територията на България, т.е. територията на Европейския съюз. Това трябва да е наш приоритет. На второ място, благодаря госпожа Марица че говорихте за проблема с беженците. Благодаря за това, че правите всичко, което подпомага Ливан, който така и така е нестабилен, че подпомагате Ливан в ситуацията с беженците. Това е тежест. И ако не искаме политическата ситуация, ситуация в Ливан да се обостри, защото и сега в момента има радикални движения, които се разпространяват в северо-западната част на страната. Ако не искаме нещата да ескалират, то Европейския съюз трябва да направи всичко възможно да подпомогне беженците. Аз е, говорих с много християнски групи и трябваше да установя следното, че има много и различни мнения в страната. Някои са настроени просирийски, други са критични, така че ситуацията там изобщо не е единна. Трябва да направим всичко възможно и това е моята препоръка към парламента и Европейския съюз да поддържаме контакти с лица, като е, пред, бившия министър-председател Сеньора, който според мен е много сериозен човек, който в моите очи е допринесе много за баланса в страната. Той загуби поста си, но въпреки това смятам, че с такива хора трябва да поддържаме контакт. Благодаря, господин Салафранка. Благодаря. Както каза и госпожа Декайзър, изборите в Ливан ще се проведат в много чувствително време, а именно когато се случва този конфликт в Сирия. Двете последни мисии за наблюдение на изборите в Ливан се случиха при специални обстоятелства след атентата срещу Харири и след оттеглянето на сирийските войски. Нямаше бюлетини. Можеше просто тогава на лист хартия да се гласува, да си напише човек името. Това беше, това бяха последните избори. Но имаше положителни промени. Министърът на вътрешните работи беше помирил, така да се каже, военните и религиозните сили в страната. Ливан е много специална страна. Шини, суни, други мълцинства. И както каза председателя Петеринг, не могат тук да се прехвърлят различни или вече познати изборни системи. Госпожа Декайзер е права. Тук трябва да обсъдим много внимателно въпроса за това как парламентарните сили и правителството могат да бъдат подпомогнати чрез изборните мисии от наша страна. Ние всички искаме да подобрим ситуацията в страната, но има дефицити, има големи дефицити и те са именно свързани с спецификата на страната. Може би може да говорим на заседание на Корепер, как могат да бъдат приложени препоръките, които вече са изработени. Някои американски конгресмени са на мнение, че Хизбула трябва да бъде включена в е, този цялостен процес, от една страна това е въоръжена организация, но от друга страна и политическа сила. Трябва да сме внимателни, тук така е. е. Господин Петеренко писа за какво всъщност тук става дума. А и трябва да се преследват извършителите на престъпленията. Хизбола е политическа партия, тя е избрана законно, чрез законна процедура и много лесно може да се наруши крехкото равновесие в Ливан, ако решим ние по някакъв начин да се намесим. Господин председател, смятам, че изборите, ситуацията с изборите изглежда последния начин. Ако имаме коалиция, която да е избрана от, е, като правителство, трябва да сме трябва да сме предпазливи, трябва да анализираме ситуацията предварително и тук подкрепям госпожа Кайзер в това, което каза. Аз не бях през цялото време тук, но при евентуалната изборна процедура трябва да се вземат преди всички неща, всички елементи, които посредстват баланса и равновесието в страната. Госпожа Матиас ако искате коментар да направите. Благодаря. Ще говоря на португалски. Благодаря ви, уважаеми колеги, за въпросите и благодаря за коментарите. Аз няма да коментирам коментарите. Е, с много от тях съм съгласна. Но е, ще отговоря на въпросите. Най-напред, атентата в Бълга... България. Дали е имало разговори? Това беше един от въпросите на уважаемия колега. Имаше дискусии с политическите лидери и с властите. Различни заседания имаше, дискутирахме въпросите, въпроса и е, се очертаха следните две становища. Ливанския министър-председател беше много отворен към сътрудничество с българските власти. Отговорността за атентата в Бургас, трябва да се поеме от неговите извършители. Това беше неговото становище. Процедурата на разследване трябва да е прозрачна както каза и господин Салафранка, и трябва да сме предпазливи в нашите заключения. Но непосредствената реакция на ливанските, вла... на ливанските власти беше много отворена. Те ще предоставят достъп до всички документи, релевантни към случая. И ние смятаме да използваме всички тези възможности, които ни се дават в хода на е, партийните ръководители и други власти, представители на властите, говорихме е, по този въпрос и всички без изключение споменаха, че очакват предпазливост от страна на европейските институции. Сега не искам да кажа, че те се опитваха да ни отклонят или да отклонят отговорността. Всички казаха, че хората, които са извършили или организацията, която стои зад атентата, трябва да понесе своята отговорност. Но всички ни призоваха към разумност и, и предпазливост. Дори и Хизбола ни помоли за предпазливост и да избегнем една предварителна нагласа, която би могла да повлече е, накърняване на баланса в Ливан. Не бива да изпадаме в риск е, да се намесваме. От една страна има криминална отговорност, но от друга страна има възможни последствия, които ще проистекат от резултатите на разследването. Ние желаем да обсъждим този въпрос в нашата комисия. Това е нашата нагласа. И е, хубава е идеята да имаме един подробен разговор, подробна дискусия. Но, както казах, всички политически лидери изразиха тези опасения. И делегацията в Ливан също беше на мнението, че трябва да сме много внимателни, за да не се създават допълнителни напрежения и проблеми в хода на разследване на атентата в България. Както разбирате, делегацията на Европейския парламент не излязоха с становище по този въпрос. Ние си отбелязахме становищата на отделните политически партии, на техните лидери. Ние ще ги анализираме, но ние не излязохме с позиция, защото това е въпрос, който трябва да се дискутира в, в Европейския парламент. Това предстои да се случи. в близко бъдеще. Вероятно, е, ще, е, ще се обсъди въпроса за включване на Хизбола в списъка на терористичните организации. Това е големия въпрос и въпросът е също така да се види какви ще са евентуалните последствия. Дали това няма да накърни нашите отношения с управляващата пастия. Но, е, въпреки това, <clears throat> мерките, които трябва да се предприемат, трябва да не подкопаят нашата е, достоверността на нашите дейности. Сега на въпросите на госпожа Вероник и господин Салафранка. За препоръките за дали препоръките за изборите са били взети предвид. Да, така е. Даже нещо повече, те бяха споменати при, в много случаи. Аз разбрахме, че властите в Ливан биха искали да работят в тясно сътрудничество с европейските институции, изключително и с парламента. И при подготовката на изборите, те биха приветствали разпределяне на европейски наблюдатели на изборите. Но трябва да направим разграничение между нашите препоръки които ще стъпят на наши анализи и реалната ситуация в която се намира правителството на Ливан и хората. Така че нека не объркваме тези две стойности. Мисля, че нашите препоръки са много разумни и че имаме добри перспективи за сътрудничество. Има готовност за такова сътрудничество от страна на ливанските власти. Сега за ситуацията относно Сирия. Ситуацията в Сирия влияе на ситуацията в Ливан. В Ливан правителството се опитва да запази стабилност и не иска да взима отношение към конфликта в Сирия. Един от нашите колеги говори за разнобой между католическите малцинствени групи. Да, има, има конфликти, има различни мнения, даже и в в рамките на правителството има хора, които подкрепят Башар Ласад, но също така има и критики към сирийския режим. Ливанските власти се опитват да запазят национална стабилност и единство – и това е добра предпоставка за по-нататъчно развитие, за провеждане на реформи, на изборна реформа в страната. Хубаво е, че по принцип избори се насрочват. Становищата на партията понякога са много разнопосочни, диаметрално противоположни. Но основната цел на правителството е създаване на национално единство. И нека помогнем на правителството в тази му подстигането на тази цел. На следващо място бежанците. Това е ключов въпрос. Марио Тевит каза, че ние тук говорим за беженци, които са подслонени, приютени от местни общности. Но ситуацията може да се вложи все, още повече. Съществува такъв риск. Е, в Ливан има нежелание да се отварят нови лагери за бежанци. Бешенци пристигат всеки ден и те имат огромни нужди. Ние трябва да се опитаме да разберем ситуацията. Властите в региона разчитат на Европейския съюз като основен донор, като основен източник на помощ за бежанците. Те ни помолиха за такава помощ, защото в противен случай няма да е възможно да се подслонят толкова беженци и да се посрещнат предизвикателствата, проистичащи от притока на беженци. Цялата ситуация провокира напрежение в самото ливанско общество. Международната общност и особено Европейския съюз тук могат да окажат голямо, голяма помощ. И на последно място въпросът за отношенията между Ливан и Европейския съюз. Те се развиват положително през последните години, ние ги укрепваме и те се развиват в атмосфера на споделено доверие от двете страни. Ние признаваме напредъка на правителството в Ливан. Така че, както казах, има нарастващо доверие. Трябва да продължаваме да провеждаме диалога с страната. И моето мнение е, че въпросът с беженците е особено важен, но също така има и други въпроси, които са важни. Въпросът с, с, с атентата в България, той също трябва да намери своето разрешение. Благодаря, казва председателят. We... Uh, Сега Предстои след 5 минути да се срещнем а, при закрити врата с господин Руперт Джойново за назначение ръководител на делегацията на Европейския съюз в Марокко. Тъй като заседанието ще протече при закрити врата, моля да останат само онези, които имат право да присъстват на такива заседания. Ще започнем веднага след като господин Джой дойде. Господин председателю, какво означава при закрити врата? Всички ли да излязат? Кои са хората, които имат право да останат? Yeah. No public is allowed. That's the... Смисълът на това понятие е, че не се допускат външни посетители.